председателство. Започваме с два устни въпроса към комисията. Първо започва господин Галагер за 5 минути. Но той не е в залата. В такъв случай господин Кадек. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, исках да проведем дебата за опазване на лаврака, тъй като ние сме изправени пред проблема с оцеляването на вида. Знаете, че лаврак е много ценен, търсят го и рибарите. Също времено в Атлантическия океан риболова на лаврак е много важна дейност и за местната економика. Увеличава се кръга на професионалистите с различни видове риболов, включително и дребномащабния и любителския риболов. Лаврака стига до полувъзрялост, когато е на 4 или 5 години. И след това е необходимо да се забрани риболова за определен брой седмици. Рибата е много уязвима по време на този сезон и опазването на вида е задача на всички държави членки и на Европейския съюз. Франция, например, е въвела някои много интересни мерки, които ограничават сектора в риболова на лаврак. Целта е да се намали натиска върху зрелите индивиди, достигнали до полова зрялост. Освен това, имаме и съответните критерии за кораби от 5 тона и нагоре. Що се отнася до любителския риболов, тук също искаме той да се извършва отговорно, за да се запази ресурса. Даваме си сметка колко е важно да опазим вида. Европейския съюз същевременно трябва да се организира и да търси хармонизиране. 2012 година стана ясно, че има проблем на европейско ниво. За това стигнахме до 20% от ОДО 2008-2010 година. 2011 година стана ясно обаче, че ситуацията е много тревожна. На европейско ниво комисията предлага да има по-интензивни усилия при любителския и професионален риболов и да се търсят творчески решения за устойчива експлоатация на вида. Важна е организацията. Необходимо е да имаме мерки за управление, които позволяват да се извършва риболов в контекста на зададените квоти. Можем да се опрем на научните данни и на многогодишния план. Това ни дава средносрочната и дългосрочна визия за улова на вида. Същевременно и потребителите търсят този вид и го обичат. Любителския риболов би трябвало също да бъде ограничен като брой рибари и годишен улов. На европейско ниво трите институции могат да определят квоти, които са справедливи и устойчиви. Бих искал комисията да направи по-енергично проучване на този вид и да се види до края на 2014 година какви са нашите запази от лаврак, да се определи ОДО в контекста на многогодишния план. Би трябвало да имаме минимален размер на улова, увеличен до 40 см. Освен това, комисията трябва да предложи конкретни мерки за опазването на лаврака. Така ще можем да продължим да експлуатираме вида. Рибарите ще могат да си вършат работата, без да застрашават оцеляването на рибата. Надявам се, че в края на мандата си комисията ще предложи на съвета и на парламента многогодишен план за лаврака, както и ограниченията при улова. Благодаря ви господин Кадек. Сега давам думата на господин Галагер за втория въпрос. Благодаря. Исландия и Фариорските острови ловят скумрия през последните години Исландия увеличава улова си от 1% през 2006 година до 23% през 2013 година. Фариорските острови увеличават улова си от 4,6% на, 20, на 32% през миналата година. Вчера в Лондон след много срещи бе подписано споразумение с Европейския, между Европейския съюз, Фариорските острови и Исландия. Това споразумение ще влезе в сила и ще трае 5 години. Исландия не е страна по това споразумение всъщност и ще установи своя собствена квота за 2014 година. 2,5 тона е допустимият улов с комрия, което отговаря на съответните е, препоръка. Аз се радвам, че има споразумение. За мен това е добра новина за моята страна и за моя избирателен район. Увеличението е на 105 е, тона и това е индустрия, която всъщност печели 105 50 милиона евро. В дългосрочна перспектива обаче Фериорските острове получават 2,5% от, цяла, от целия улов. Това не е справедливо и този въпрос трябва да се реши защото това е важно за моята страна и за европейския сектор. Приветствам комисаря, но трябва да кажа, трябва да поемем цялата отговорност за управление на ситуацията. Трябва да намерим едно разумно решение, защото в момента ситуацията е разочароваща. Вижда се какво прави комисията в рибарския сектор. Коми, комисарят искаше е, сделка на всяка цена и се даде 1,9%. Е, Това обаче не е достатъчно. Трябва да се наложат е, санкции към онези страни, които не спазват правилата. Трябва да сме благодарни на Норвегия. Норвегия положи усилия за поощряване на европейската индустрия, на европейското рибарство. Необходимо е да, да вземем предвид както социално-економическите интереси на рибарите, така и е, целите на устойчивото рибарство. Надяваме се новата комисия и новият комисар да се погрижат по-добре за рибарския сектор. Норвегия и Ферерските острови и Исландия са абсолютно отговорни за развитието на рибните запаси в региона. Рибните запаси могат да бъдат намалени драстично, ако не се вземат съответните мерки. Аз вярвам, че трябва да има санкции. Моят доклад бе прият с огромно мнозинство преди лятната преди лятната вакансия е хубаво да постигнем необходимите резултати и да помислим за съответните санкции. Не се изненадвам, че европейските интереси трябва да бъдат защитени по-добре. Те не са. Санкции между, срещу Исландия миналата година. Тези санкции са необходими още от миналата година, защото а, Исландия не спазва правилата. Същото се отнася и за Фариорските острови. Те ловуват в Северния Атлантик. Отново повтарям, а, господин комисар, тези санкции трябва да влязат в сила веднага. Комисията има думата. I take the ще започна с Лаврака. Благодаря, че повдигате този въпрос пред комисията. Обсъждаме този въпрос от 2012 година. Две неща се случиха от тогава. Имаме повече научни доказателства за запасите, за устойчивостта. От друга страна, имаме ясна реформа на общата рибна политика – сега за научните доказателства. Те говорят за по-малка биомаса и смятат, че трябва да се лови по-малко лаврак. Европейската комисия приема доказателствата и подкрепя това. Що се отнася до реформата на общата рибарска политика? Имаме регионализация. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност и да разработят контролни механизми, които да имат по-добри управленски планове за този запас. Това е един подход отдолу нагоре. Взимам предвид казаното от вас, но логиката на общата политика е свързана с регионализация и сега трябва да проверим дали това функционира или не. Трябва да се прецени също така ефективността на националните мерки. Искаме от научната общност да прецени дали мерките са достатъчни или не. Държавите членки трябва да бъдат подкрепени, но ето това е логиката на общата рибарска политика – регионализация и реформа. Ако искаме европейска квота, и господин Кадек ясно го каза, си остава възможност – Остава си те възможност. Такава квота. Но голямата част от държавите членки са против. Предпочитат регионализация, да носят своята отговорност и да могат сами да управляват запаса си. Така стоят нещата. От една страна научни доказателства, от друга страна регионализация, като логика на тази политика и нейната реформа. Господин Кадек поиска да се промени логиката, да има европейски квоти, но принципите сега са ясни, държавите членки са против такава квота. Що се отнася сега до скумрията? Работим заедно с парламента вече повече от 4 години, за да намерим решение. Наистина се движи скумрията и запасите от скумрия. Трябва да се вземат предвид интересите на някои от държавите членки, които са засегнати. Има доказателства за това какъв е запасен на скумрия. Посланието е добро. Постигнахме съгласие вчера между Европейския съюз както спомена господин Галахър. Европейски съюз, Норвегия и Фариорските острови, да, Исландия не участва, това е разочароващо. Но поне две от страните участват. Исландия не участва в споразумението. Проведохме задълбочени, дълги дискусии с тези страни и не мога да се съглася, че това бе направено без да се вземе предвид най-добрия интерес на рибарите в Съюза. Освен това искаме обаче и устойчиви запаси, което е другата част от проблема. Имаме едно споразумение за споделяне, то е 5 годишно, има предвидимост. Това е стабилният контекст на риболова на скумерия в Атлантическо море. Извинете, океан. Е, съжалявам, че господа, госпожа Даманаки е, не е предприела мерките, които искате. Е, има варианти. Днес обаче трябва да изпратим едно положително послание. Има предвидимост, има устойчивост на отношенията с двете държави, които споменах. Това не са лоши новини за рибарите, рибарските семейства в Испания, Португалия, Франция, Обединеното кралство – и другите страни в Европейския съюз. Инициативата е у Европейската комисия. Ще взема предвид чутото от вас и това, което ще чуя от другите членове на Европейския парламент. Много ви благодаря. Имаме споразумение с две страни. Исландия може да се присъедини, ако иска. Е, разбирам това, което искате да кажете за санкции. Благодаря. Мерси, месье комисар. Благодаря ви, господин комисар. Господин Матуа Дровер, две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Това е съвместен дебат и аз бих искал също да се спра на въпроса за Лаврака, но отговорният комисар не присъства макар че щях да я поздравя за споразумението с крайбрежните държави. Може би ще трябва лично да изпратя това, което мислех да кажа. Така или иначе, проблемите на макрорибарството не са нещо ново, има най-различни инициативи, Европейският парламент също е работил заедно с комисията. Но има и въпроси. На първо място, в края на първото три месечие нямаше съгласие по общия допустим улов. При скумрията това може да доведе до проблеми. Знаем, че с Фариорските острови и Исландия често възниква проблема с едностранни действия, например при скумрията. Имаме споразумение с Норвегия, но така или иначе има държави, които комисията наказва, когато не се направи необходимото, а други се държат безнаказано. Мисля, че мерките трябва да бъдат еднакви за всички. Независимо от напрежението, Испания си увеличава квотата, например, но разбира се, ние не правим нищо за незаконния риболов, който не е включен в споразумението. Трябва да се работи опорито и да няма милост към страните, които погазват правилата. Има синя карта, приемате ли? Синя карта, приемате ли? Господин Рубик. Благодаря. Искам да благодаря на господин Мато, защото естествено рибарството е много важно за нас в Европа. Интересуват ме е, какви са предимствата и, и негативите за малките и средни предприятия, е, предимствата и негативите от споразумението. Смятате ли, че малките и средни предприятия имат някаква изгода от това да се придържат към споразумението? Мисля, че това е въпрос към комисията, не към мен. От моя гледна точка ще кажа, че споразумението е задоволително. Но в страни като Испания има увеличение на квотата с 40 000 тона, Необходимо е да се стигне и до споразумение за това какъв риболов може да се извършва на регионално ниво. Но, както казах, въпросът е за комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, понякога реалността се развива по-бързо от дневния ред на парламента. Аз много се радвам, че има споразумение за управлението на, спораз... на скумрията. Особено се радвам за рибарите в Северна Европа, които бяха засегнати от този конфликт. Въпреки радостта, трябва да изрази определена критика. Ситуацията остана неразрешена 4 години. И това е свидетелство за лошото сътрудничество в областта на рибарството. Никой не печели от такива конфликти. Е, най-малко печелят рибарите. Те не могат да сертифицират своя улов и естествено щити се нанасят и на околната среда. Даже и рибарите на, е, на Херинга не можеха да сертифицират олова си, докато нямаше споразумение между Европейския съюз и Норвегия. Норвегия искаше договор да подпише само когато има споразумение с Исландия. Уважаеми колеги, аз няма да е, казвам кой е прав и кой е крив и кой трябваше да е, реагира по-рано, но искам да кажа само, трябва ни, трябват ни международни организми, е, е механизми, за да можете те, подобни въпроси да се решават елегантно и бързо. Е, Скумрията не е единствената риба, която сменя своето место обитание. И това води до проблеми в някои държави и членки. Затова трябва да създадем инициативи, които да подобрят управлението на международния риболов. Трябва да сме по-видими на международната сцена. Трябва да работим заедно с рибарите от Норвегия и Исландия. Същото се отнася и за южните ни съседи. хората не искат скумрийни войни, искат разумни политики. Госпожа Билбао señora presidenta me hubiera gustado. Благодаря. Искаше ми се да поздравя комисаря. Трябва да се направи това, разбира се, защото е постигнато споразумение с Фариорските острови. Имаме нужда обаче по-голяма прозрачност и повече следване на научните доказателства, за да можем да сключим споразумение с Исландия. Не може Исландия едностранно да си увеличава квотата. От 2006 година нататък 23 пъти се е, увеличил нейния улов. Явно не им стига е, тази риба. Искам да се обърна към комисията и да попитам какво ще направите с Исландия. Ще има ли санкции срещу нея или не? Испанското правителство има 14 000 тона допълнително и трябва и да ги дадем на флотата на баските. Е, Благодаря, госпожа Лювин. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, изменението на климата е нещо реално. И съдбата на скумрията ни показва реално, че ще има все по-голям конфликт при споделянето на ресурсите. Да не говорим, че виждаме напоследък и тези наводнения, промяна в миграцията на видовете, затова трябва да сме солидарни и да търсим начин да споделяме ресурсите, като помагаме на засегнатите от измененията на климата. Как можем да решим проблема, възникнал в резултат на факта, че скумрията се е преместила на север? До сега не се справяме много добре. 2013 година се оказа, че данните са толкова ненадежни, че не може да се получи никаква информация за вида, единствено данни за изхвърлянията на риба. От тук и ИЦЕС или Международния съвет за изследването на морето не можа да направи нищо, за да ни помогне при устойчивия риболов. Необходимо е да се търси справедливо решение, което да включва и Исландия, и Фарерските острови, но нека междувременно всеки поеме сам отговорността си при скумрията и други важни видове. Скумрията е в особено тревожно състояние. Казах ви, че Международният съвет за изследване на морето не ни дава достатъчно информация за това, нека тук бъдем особено предпазливи. И корабите, които не ни дават достатъчно информация за улова и изхвърлянията, не бива да има достъп до морето. Благодаря, госпожа Стивенсън, една минута. Благодаря, госпожо председател. Най-напред смятам, че е нечестно да се атакува комисар Даманаки, че не е тук. Тя каза, че ще трябва да е в Солон и да участва в международна конференция. Тя го каза това на председателския съвет. Би трябвало да сме гъвкави и да водим дебата, когато тя е тук. Е, съгласен съм че, с господин Калър, че това споразумение не е оптималното. 12,6% за Фериорските острови, 15,6% за Исландия мисля, че това е много щедро. Е, нашата надежда е, че Русия ще се присъедини Исландия в последствие към споразумението. Биомасата се увеличава драматично. Имаме 1,2 милиона допустим улов, което е двойно повече, отколкото преди две години. Това може би няма да е устойчиво и може да страдаме в междувременно. Е, не знае дали това е добра новина. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Чухме за околната среда, за времето. Те оказват своето влияние върху мигриращите запаси и популацията на рибите. Квотата трябва да отразява честотата на присъствие на видовете, тези данни трябва да бъдат актуализирани в база данни, имайки предвид рибарските ресурси, особено когато водим преговори с други държави. И с трети страни. Североизточния Атлантик. Много е важно да споделим квотите между държавите членки. Сериозна дискусия е нужна на базата на емпирични данни. В Португалия Имаме, например, много сардини. Те се увеличиха наскоро в националните води. Това е конкретна, конкретна информация. Трябва да се взема предвид къде се намират запасите и какъв е техния размер. Квотите също трябва да отразяват това, но трябва да бъдат давани, когато бързо знаем какво се случва, за да може те да отразяват реалното положение на вида. Трябва да се разглежда е, какъв вид има и в какви количества. Само така могат да се получат обективни преценки за това какво се случва и да има добро управление. Благодаря. Уважаема госпожо председател, господин комисар, когато погледнем какво се случи през 2009 година, знаем, че ще си спомним, че Исландия беше изправена пред катастрофа. Тя Исландия искаше да стане част от Европейския съюз, ние обаче поставихме условия и е, трябваше да преговорим правата на Исландия. През 2010 година Исландия наруши споразуменията. 130 милиона тона бяха хванати от Исландия. Това ам, показва, че Исландия върви по сепаратистичен път. Е, трябва да защитим нашите рибари и нашите флоти. Трябва да има споразумение. Сега имаме споразумение с Норвегия и Фариорските острови. Това е чудесно, но трябва да видим, трябва да видим обаче колко квоти отидоха в неевропейски страни. Естествено, че това ще има последствия, последствия за общата стабилност. Затова е хубаво, че имаме споразумение с Норвегия, но е важно и Норвегия да знае какви са запасите от Кумрия и след това да видим какво може да направим в Балтийско море, в Скагерат и Категат или пък там, където херингата си хвърля хайвера. Трябва тези запаси също да се вземат преди там, също да има а, риболов и да се вземат предвид препоръките на Международния съвет по изследване на морето. А, искам да дам и възможност, да дадем възможност и на рибарите в предпомерания за едно добро бъдеще. Благодаря. Господин Санчес Преседо има е, е, е Госпожо председател, 2014 година може би ще сложи край на скумриените войни. Това са войни, които се водят и вътрешно между държавите членки. Нека ви напомня, че рибарите в Галисия сега протестират заради квотите наложени на Испания. Необходимо е да премахнем тази несигурност за крайбрежните държави, да има по-добър баланс при всяка държава членка и да се споделят запасите. И тези, които са в изобилие, и тези, които са оскъдни. Така или иначе, винаги, когато се лови 90% от запаса, няма как това да се осъществи. Необходими са ни правила за устойчивост, които да обхващат и Исландия и Фариорските острови. Нека бъдем по-строги с Исландия в хода на преговорите. Нека установим същите отношения, които имаме с Норвегия, в резултат на които запасът се увеличи с 70%. Надявам се и да имаме двустранни споразумения с Исландия и Норвегия, които да увеличат запаса още повече. А за лаврака може би е необходимо да се положат повече усилия. Кари. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, е хубаво е, че имаме споразумението, но жалко е, че Исландия не е част от споразумението. А виждаме колко абсурдна е политиката в областта на рибарството. Става дума обаче за устойчивост, но става дума и за пари. Виждаме, че скумарията се движи и това оказва влияние върху Фариорските острови и другите страни в региона. Това оказва влияние и за Дания. Аз искам да апелирам а, към комисията да има санкции към Исландия. Естествено, санкциите няма да решат проблема, но въпреки това, според мен, са необходими. Следващият колега. Eh, Аз харесвам това споразумение, което бе сключено. и за рибарите, и за запасите, то е добро. И то залага едно светло бъдеще. Споразумението с Норвегия, по-специално, означава, че ще се постигне стабилност и че ще може да се планира за в бъдеще. Аз искам да говоря за лаврака. Имаше въпрос, както знаете, по този въпрос и трябва да подходим по различен начин. Комисаря каза, че има регионален подход, говори за регионализация. Истината е, че проблема не се решава, има недостатъчно научни данни, няма планове за дългосрочно управление и запасите е, все повече намаляват. Целта на въпроса беше всъщност нещо да се промени, за да може то да отговаря на други дългосрочни планове трябва по друг начин да подходим. В въпроса на господин Кадек, зададен тази сутрин, отново се казваше, че ако нямаме достатъчно данни на европейско ниво, господин Кадек е прав, да, постигнато е споразумение, но Имаме нужда от повече средства от всякакъв вид за научно-изследователска дейност и за разумни инспекции на място. Важен е принципа на субсидиарността, зная го, но какви са резултатите от прилагането му? Моля ви, предайте посланието на комисаря по риболова. Кажете, че това са добри новини, според мен поне, що се отнася до скумрията, но много лоши новини за Лаврака и комисията трябва да вземе своята отговорност. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, Европейския парламент предприема историческа стъпка по отношение на установяването на ОДО. В този случай трябва да имаме мерки за управление и нови изисквания към партньорите. На първо място да разгледаме любителския риболов. Между 2008 и 2010 година във Франция имаме 5 милиона тона лаврак голяма част от любителския риболов. Необходимо е да се търси управление при лаврака. Комисията трябва да включи и любителския риболов в своето законодателно предложение. Да се има предвид какъв е улова тук при експлоатацията на вида да се направи разграничението с професионалния риболов. Би трябвало да работим и с партньорите. Не можем да приемем при Исландия и Фариорските острови скумрията да се оказва вид, от който те се възползват. Ако няма квоти, как комисията ще гарантира максималния допустим улов, така че да не се изчерпат ресурсите. Необходимо е, за да може да работи този улов, да се прилага към всички видове, видове и държави. Благодаря сега спонтанните изказвания госпожа Файрес Тебес. Благодаря. Аз също искам да поздравя да се присъединя към поздравлението, поздравленията за споразумението, което е включено вчера. Това е хубаво за всички рибари, но а, тези, които се занимават с нелегално рибарство, трябва да бъдат наказани. Имам предвид Исландия, вероятно наистина, търговско-политически санкции са необходими. Но рибарите в Европейския съюз са загрижени, защото има прекалено малко скумрия и тези квоти, повишаването на квотите за нашите съседи, е, дава 136% повече, повече за нас. Това са модалности, които се разпределят по различните плавателни съдове за рибарство, и сектори. Благодаря, госпожа Магенес. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, тази сутрин всички приветствахме споразумението, което бе подписано вчера вечерта в Лондон между Европейския съюз, Норвегия и Фариорските острови. Искаме да се спре с безразсъдния риболов, на който сме свидетели. Разбира се, че приветстваме споразумението, има проблеми с него, но трябва да гледаме положително. Исландия няма увеличен достъп до европейски води. От ирландска гледна точка това е чудесно, защото се запазват пазарите за ирландските рибороли, рибари. Що се отнася до квотите за нас, те се увеличават с 60%, за сегащите 65 000 тона на 165 000 тона, защото скумрията е най-важният вид за Ирландия. Подобно на други, ние се безпокоим за увеличения дял, който дадахме на Фариорските острови и допълнителното увеличение за Гренландия, Русия и Исландия. Смятам, че това е наистина голям проблем. Хубаво е, че има споразумение. Той дава възможност на Европейския съюз а, да се а, е, занимае с въпроса. Благодаря. Е, с това приключихме а, е, спонтанните изказвания. Господин комисар. Thank you. Благодаря. Благодаря още веднъж, за засяга, че засегнахте този въпрос. Аз мисля, че споразумението от вчера е балансирано и създава устойчива рамка за по-нататъчното рибарство. Е, сега за Исландия наистина това е разочароващо, но ние опитахме да привлечем Исландия към споразумението. Сега за Гренландия е, едностранните действия будят загриженост. Е, Мария Даманаки е наистина на важна конференция, но тя вчера обеща да разгледа подробностите на реверсото при следваща възможност. Сега, по отношение на Лаврака, има регионализация, има регионална отговорност при отговорност, при, има регионална отговорност е, и по отношение на санкциите за скумрия, чувам силни гласове в полза на тези гласове. Е, това е опция и за Лаврака. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Преди да преминем към следващата точка, нека ви съобщя, че компетентните органи в Германия ни съобщават за избора на госпожа Анет Койвиус, която ще замести господин Клаус Хайнер Лене от 12 март 2014 година.